Buenos días. Conjuga tu te туш. Добър ден на всички. Да. Добър ден или по-скоро добро утро. Моля, моля, сядайте, нека да започнем. Ще изчакаме няколко минути преди да започнем с гласуването. Очакваме също и няколко съобщения. Надявам се вече всичко да е наред с а, картите, с машините. Моля ви за тишина. Имаме доста гласувания, не особено големи, но все пак. Нека първо да кажа, че госпожа Маковей си отегли измененията 90 и 93. със сигурност знаете, че това е съвместно заседание на комисиите по бюджетен контрол и а, Либе. И се моля отново за тишина, за да започнем и да се концентрираме. Are we to hold? Mr. Melo? Господин Мело? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So we got first thing first, the joint meeting. Първо, съвместното гласуване по правило 51, борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателно правен ред. Докладчиците са госпожа Гресле, от Комисията по бюджетен контрол и аз от Комисията на Либе. Имахме заседание на 20 февруари по тази тема. Няма възражения. И сега, относно гласуването, ако докладчикът не желая да вземе думата, разбирам, че не желая. можем направо да преминем към гласуването. Започваме. Two. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 45. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 и 51 идентични. Гласаме ги заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 48. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за. Против въздържали се, приема се. 47 изменение, 49 и 50 заедно. Господин Мело? Устно изменение. Микрофон, моля. Имам устно изменение. Имам устно изменение към тези. Може ли? приходите, идващи от ДДС, трябва да са включени в обхвата на тази директива само относно случаите на измама с трансгранични измерения. Някакви възражения към устното изменение? Има възражение. Съжалявам, господин Мело, но има възражение. Четирима души и според правилото не може да се предложи такова изменение. Гласуваме заедно 47, 49 и 50. Така както бяхме решили. За. Против. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край. На гласуването 15 за, 32 против. Ясно, отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. Нека да го проверим електронно. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Now closed. Yeah, it was rejected. Отхвърля се. Петдесет и трето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто. Приема се. 54. С устното изменение. Моля, гласовете 54 то с устното изменение. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 55-то отпада. Стигаме до 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, Въздържали се? Приема се. Седмо изменение. И осмо заедно. Заедно ги гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 9, 10 и 11 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 60. Това отпада. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се, доколкото го видях, но нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. The vote is open now. Closed. 23 against 24. That was rejected. 23 за, 24 против. Отхвърля се. 68 69, 70, 71 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Електронно. Now closed. 24 against 23. That... Край на гласуването 24 на 23 uh, приема се. 73, 74, 75, 86 и 77. Заедно, моля, гласувайте. Приема се. 77. То отпада. 78 79 за. Против. Въздържали се. Не, не е особено ясно. Нека, нека да проверим. Гласувайте електронно. Край на гласуването. 25 за, 23 против. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Now, open. Closed. Nineteen against twenty-nine. 19 за, 29 против, отхвърля се. 82 за. Против, въздържали се, приема се. 18 за. Против, въздържали се, приема се. 19 за. Против, въздържали се, приема се. 83 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 84 за. 84-то гласуваме за. Против. 19 изменение прието, значи 84 трябва да отпаднем. Добре, 84 отпада. 85-то също. А, на 85-то остава втората част. Ще гласуваме втората част. Гласуваме втората част на 85-то. За. Против. Въздържава се. Приема се. 86, 87, 88 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. Юрий 10. Не, то отпада. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 90-то. Нека да проверим 91-во. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 19 против. Приема се. 90-то казахме, че е оттеглено. 21-то отпада. 94-то за. Не. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 е оттеглено. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 на Юри. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против въздържали се, отхвърля се. В 12. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис. 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега стигваме до точките от преамбюла. Изменение 24, 25, 26, 29 и Юри 1. Заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Нека да го проверим все пак електронно. гласуването. 27 за, 23 против. Приема се. 27 се е оттеглено, 28 оттеглено, 30 оттеглено, 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 2 за против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 и 36 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 37 и 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Юри 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 изменение с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Юри 6 за против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, казва председател, Извинявайте, отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Поизвинявам се, казва председателя. Е, приема се. 43-то сусното изменение за против, въздържали се, приема се. 44 за против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме целият доклад с измененията. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 44 за, 2 против, 5 въздържали се. Поздравления за докладчика, госпожа Гресле. Така. Thank you. That'll be the end of the joint meeting. Това е край на, съместно, на съвместното заседание. Благодаря на Комисията по бюджетен контрол, които посетиха съвместното заседание е, и участваха в гласуването. Сега пристъпваме към е, дневния ред на Комисията по граждански свободи. Благодаря.